Уважаеми колеги, моля заемете вашите места, за да започнем. Ще започна с съобщенията на председателя. Трябва да утвърдим препоръките на координаторите. След заседанието беше проведено вчера. След това скачаме веднага на точки 17-18 и ще обсъдим двата доклада заедно. И така, първата среща. Ще има извънредно заседание в Страсбург на 10 юни. За да можем да да приемем целия пакет обежище, тъй като парламентът трябва да го гласува през юни. За това се налага извънредното заседание на 10 юни в Страсбург. След това координаторите решиха да поискат доклад по собствена инициатива на тема Европейското информационно табло за правосъдие. Целта е да се осигури обективна и сравнима информация за функционирането на съдебната система в държавите членки. Координаторите също така ще поканят правната служба да, представи, да направи изложение пред нашата комисия на 6 май Представенето ще бъде по доклада Макове и конфискацията и след това докладът ще се гласува в нашата комисия на 7 май. След това делегацията в, в Европейския център за наблюдение на наркотичните вещества. Делегацията ще бъде на 18 и 19 юли. Координаторите решиха да отправят устен въпрос към комисията и съвета, след което да се приеме резолюция за изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на ЕСА. Мисля, че това бяха съобщенията. И сега искам да ви попитам дали одобрявате тези препоръки. Не виждам възражения, ще считат се за приети. Е, веднага започваме с точки 17 и 18 за превенцията на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладчик е госпожа Саргентини и точка 18 е информация, придружаваща паричните преводи с докладчик Тимати Къркхоп. На 5 февруари комисията представи предложение за предотвратяване на финансовите системи за пране на пари, финансиране на туристичната дейност и регулирането на информация. Двете предложения имат отношение към борбата срещу тероризма и организираната престъпност чрез борбата срещу изпирането на пари. Също така беше казано, че предложените актове ще имат сериозно въздействие върху защита на данните. В това отношение двете предложения са свързани с въпроси като дефиниране на идеята за престъпления, определяне на целите, съразмерност, процедурните права на запозрените лица. Искам да ви информирам, че получих писмо от председателя по член 20 по работната група по член 29 с оценка на най-важните въпроси, свързани с защита на данните, имащи отношение към тези законодателни предложения. Може би с Комисията по економически въпроси оспорва компетентността на Либе по тези два законодателни акта и председателския съвет може би е този, който ще трябва да реши проблемата. Представител на Европейската комисия днес е господин Фон. Имате думата. Now better? Okay. excuse me. I will be rather... Ще бъда кратък, защото разбирам, че нямаме много време, но ще отговоря на всички въпроси които бъдат повдигнати. Ще очертая основните въпроси, с които е свързана преработката на директивата. Става дума за преработен вариант на съществуваща директива, не е нов инструмент. Ние доразвихме нещо, което вече съществува по няколко причини. Не става обаче дума за съвършено нов инструмент. Ние предприехме преработката по две причини. Първо, ние следим внимателно международните стандарти разработени от основния международен орган за борба срещу прането на пари. Тези стандарти бяха преразгледани, при това чувствително и ние решихме, че трябва да адаптираме и нормативната база на ЕСА. Ние оценихме директивите на Европейския съюз, трета директива за пране на пари и решихме, че има основания за промяна. Какъв е резултатът? Бяха направени промени в няколко области. Ще се спра на тях. на първо място обхвата или приложното поле. Ние разширихме приложното поле на четвъртата директива за пране на пари включваме всички форми на хазарт. Причината е, че в много държави членки това вече е така. Има данни, че с хазарта има опасност от пране на пари. А съществуващата директива включва казината и онлайн казината, но изключва други форми на а, хазарта. desire to be in Europe at the forefront of the fight against money laundering and terrorist financing and not only follow the international but sometimes where it is necessary go beyond this and be more ambitious. This is one expression in this area. Um... Също така предложихме да се намали долната граница, отвъд която трябва да бъдат предприяти мерки насочени срещу прането на пари. Миналото беше 15 000 евро. Този прак е свален на 7500, тъй като много държави членки подхождат по-предпазливо и понякога определят прак от 2-3 хиляди евро. И затова ние е, намалихме наполовина долната граница. Също така казахме, че е, данъчните престъпления – чието постъпления могат да бъдат предмет на пране на пари, също ще бъдат включени в приложното поле. в държавите членки данъчните престъпления са наказуеми с минимум една година затвори, затова те са част от приложното поле. В международен план стандартите поставят много по-силен акцент върху оценката на риска. Това означава, че трябва да се анализират конкретните рискове в конкретната дейност, на, национална, на национално ниво, на поднационално ниво и мерките се приспособяват към рисковете. Ето защо много от ясните освобождавания, които сме предвидени, няма да бъдат запазени. Ние ще работим възоснова на анализ на риска. И като се направи анализ на риска, ще се приемат най-подходящите мерки за борба срещу прането на пари. Като противовес на гъвкавостта и несигурността, въведен, с които, които въвежда документа, ние поискахме насоки и регулаторни стандарти от различните агенции. Направили сме списък от факторите, които трябва да бъдат оценени, когато се оценява рискът. В бъдеще отвореността на директивата ще бъде съкратена. Подходът е първо да се анализират рисковете и след това да се говори за освобождаване от определени задължения. Работихме също така и в областта на собствеността. Субектите трябва да посочат физическото лице, което е собственик на фирмата, на тръстовете, собствеността от 25% в компания. И изисква мерки, така че да се спре на първото ниво на корпоративна собственост, за да се установи физическото лице, което е собственик на, пред, на фирмата или тръста. Знам, че в че, че е интересен въпросът свързан с защитата на данните. Необходимо е да се балансират различни приоритети приоритети борбата срещу прането на пари изисква наличието на информация за финансовите транзакции. Необходимо е да разполагаме с възможността за събиране и обмен на информация. От друга страна е от друга страна стои приоритета, свързан с, с защитата на данните. Какъв е нашият подход? Ние разгледахме всички варианти и възможности и заключихме, че съществуващата рамка за защита на данните е, е, подходящото средство за решаване на въпросите, свързани с защитата на данните. И така, общият подход е запазваме общата нормативна база за зажита защита на данните и я прилагаме към прането на пари. предвидили сме и няколко квалификации и пояснения. Те са включени в преамбюла. Там казваме, че борбата срещу прането на пари е важна цел споделена от всички държави членки, тя има отношение и към защитата на данните. Това е основата, на която може да се обменят данните. Също така казваме, че данните събирани от задължените субекти не могат да се използват за търговски цели. И накрая, последното, което искам да кажа, може би сте видяли, че има една пространна глава за финансовите санкции. В близкото минало бяха направени промени, свързани с директивата за капиталовите изисквания 4. Това, което виждаме в тази директива, е съответствие на това, което ние предлагаме с известни промени, имайки предвид спецификата. Но това е общ подход и мисля, че с тези коментари ще приключа изложението си. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Госпожа Сърджентини има думата. Благодаря, госпожо председател. С колко минути разполагам? Yeah, but, but those are not... Но това не е моето време, разбира се, но ще се опитам да съм а, кратка. Нека да прочета заглавието на тази директива. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Много е важно тук в тази комисия да имаме предвид а, заглавието на директивата като цяло. Има и дебат, който ще бъде проведен с комисията ЕКОН. Тук си имаме работа с престъпления ам, и с тероризъм. Смятам, че това попада в рамките на нашите правомощия. Това, което е важно в този дебат е по какъв начин ние можем да създадем баланс, така че от една страна да се справим с изпирането на пари, от друга страна с тероризма и неговото финансиране, както и вече е казан, беше казано от Европейската комисия, да, да се вземат предвид разпоредбите за защита на личните данни. Ще ми се по-обстойно да проуча а, а, изследването, свързано с риска и подхода, който се а, прилага. За мен е важно да знам дали можем да работим и по-нататък по отношение на информацията, свързана с действителния собственик. Разбира се, има противоречие между прозрачността и защитата на данните. А, не само а, компанията трябва да знае кой я притежава, но и обществеността трябва да знае кой притежава тази компания. Важно е нещата да са възможно най-прозрачни. Със сигурност ще внеса изменения, свързани с включването на информация за действителния собственик в публичните регистри не виждам някакво противоречие с разпоредбите за защита на данните. Защо е толкова важно да се е, занимаваме с въпроси, свързани с борба с изпирането на пари? количеството средства, включени в тези порочни практики за, спирането на пари, включва 1,6 е, е, United... милиарда. Агенция към ОНЕ казва, че 3,6% е делът на тези средства в растежа. 860 милиарда евро а, се изпират чрез а, незаконни финансови а, сделки. Интересно е да отбележим, че, през, че във вторник имаше изслушване в комисията Крим, свързано с, с изпирането на пари. Вчера имаше и гласуване по документ свързан с укриването на данъци, което е различно от престъплението, с, свързано с данъците. Има професор от университета в Амстердам, който твърди, че това не е така. Важно е да се борим а, срещу престъпленията, свързани с а, данъците и тази директива също ще включва в себе си укриването на данъци, защото а, нито един политик не би трябвало да има проблем с а, това гражданите и компаниите да си плащат надлежно данъците. Има и други а, елементи, които искам да спомена и след това ще спра. Нека отново да подчертая. Най-добрият начин да се справим с изпирането на пари и финансирането на тероризма е като знаем с кого си имаме работа. Да знаем кои са собствениците и да знаем а, какви са рисковете. Ам, много от ем, разследванията могат да бъдат избегнати, като информацията ем, има публичен характер. Стана обществено достъпна. Има компании, които се опитват да намерят по-облегчени данъчни режими някъде а, другаде по света, което според мен е доста цинично. За мен е важно да гарантираме, че информацията, свързана с компаниите и разбира се и физическите лица, които се опитват да изперат парите си, е нещо, което трябва да стане достояние на обществеността. Към си искам да се обърна. Когато говорим за действителната собственост и действителния собственик и те са извън Европейския съюз, може ли да се направи нещо така, че тази информация също да стане публично достояние? Друг въпрос към Европейската комисия, свързан с подхода за оценка на риска. Ние като демократично избран орган, контролираме как става това и трябва да гарантираме, че демокрацията, сигурността и защитата на, на данните се взимат предвид. И има надзорни органи, свързани с а, финансовите аспекти и а, те следят нещата отблизо, но къде можем да намерим тези органи, информацията, която те, а, с която те разполагат? Тимото Кирхоп се занимава с другото а, досие, което също е свързано с тази а, тема. Има и много докладчици в а, Сянка от другите политически групи. Бих, искал да, бих искала да ви помоля за вашата помощ и съдействие, така че ние да се придържаме към принципа за спазването на гражданските свободи. За мен нещата стават още по-сложни, като се има предвид, че ам, нашият мандат е към края си. А тази тема, свързана с прането на пари, финансирането на тероризма, е много важна. А, господин Кирхов. That, uh... Първото нещо, на което искам да се спра, е, че определено тези две теми са теми на нашата комисия. Знаем, че ще имаме отделно обсъждане, но без съмнение, като чуете темата, като чуете изказването на комисията, става ясно, че целта е обща и е много сериозно, много сериозна престъпна заплаха. Ето защо е много важно нашата комисия да остане компетентната комисия. Аз ще бъда в а, а, зад колисите, в известен степен технически ще подпомагам всичко, което а, прави госпожа Саргентини. Тя ще се забавлява и ще води играта откриво, а пък, открито пък аз ще я подкрепям. А, тъй като в Обединеното кралство властите решиха да наложат правилата на това законодателство по един изключително тежък начин, който се отрази най-вече на малките предприятия. И в този смисъл а, аз ще съм и спаринг партньор на госпожа Саргентини, а, защото тя е до докладчик сянка на моя доклад, пък аз от своя страна съм докладчик сянка на нейния. Това са много важни взаимоотношения и аз ще направя всичко възможно да имаме положително сътрудничество. Нека все пак да направя съвсем набързо няколко общи наблюдения. Първата бележка ще я направя отново. Но каквото и да правим, трябва да сме убедени, че не създаваме е, някакъв несъразмерен товар върху обикновените хора, които чисто и просто си вършат работата и местят някакви средства от едно на друго място. Но в същото време трябва да сме наясно, сигурен съм, че сме тук, наясно, че говорим за милиарди. Асистента ми каза а, едни статистики милиарди евро. Колко струва организираната престъпност на държавите членки всяка година? Корупцията – е бич за нашите економики, за нашите общества. Изпирането на пари е само един от а, една от страните на корумпираната действа, дейност. Ще оставя на вас да прецените, но до 1,2 трилиона евро, честно казвам, тази сутрин доста се затрудних да разбера какво е трилион. Може би госпожа Саргентини ще ни помогне. Мисля, че хиляда милиарда са това. Ако това е правилно, а, всъщност това струва изпирането на пари на света всяка година. И това изпиране на пари не е само по себе си в каталога от престъпленията, защото то е свързано с трафик на хора, тероризъм, наркотици и разбира се, също така търговията на оръжия. Разбира се, най-добрият начин да се, спрат, да се спре организираната престъпност е да се затвори кранчето на финансирането. Много финансови сектори, на които се отразяват тези престъпления, са действително и в Европейския съюз. И е много важно да продължим да инвестираме в Европа а, с доверие и за да се разраства нашият а, вътрешен пазар, трябва да имаме необходимите правни средства, за да предотвратим и да разследваме финансовите престъпления. Знаете, че няма граници за тези престъпления. Престъпниците не припознават такива, когато имат нужда от средства за своята престъпна дейност. Трябва ни регламентация, трябва ни прозрачност и отчетност. И както съм казала и преди, трябва да сме наясно, че т.е. трябва да направим така, че да не товарим хората, които няма защо да бъдат натоварвани. Както казах, много дълбоко свързани са двата, двете досиета. Едното е свързано с въпроса за изпирането на пари и финансирането на туризма, но моята конкретна област е за паричните преводи. Ще я приема много сериозно като задача защото като част от това предложение ще въведем нови базирани на риска процедури при осъществяването или временното спиране на парични преводи, където няма допълни... необходимата информация, докато не се получи тази допълнителна информация, за да може ясно да се разпишат санкциите, които ще бъдат а, въведени при нарушение. Така че много внимателно ще подходя, ще си сътруднича с госпожа Саргентини, за да можем и двамата да предложим нещо смислено и да допренесем за предложението, което представи комисията тази сутрин. Радвам се, че участвам в този процес и мисля, че това стана ясно. Благодаря господин, господин Кърхолп и аз ви пожелавам добро сътрудничество. Сега а, начало на дискусията. Госпожа Матио, първо ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на Европейската комисия. И благодаря на докладчица Сянка от ТНП, който не може да бъде тук за работата по директивата срещу прането на пари. Всички чакат подобен документ. Множество документи подчертават различията между държавите членки, което е от полза за престъпниците. Във вторник в комисията Крим ние обсъдихме проблемите за изпиране на пари от престъпните организации. Въпросът за изпирането на пари е глобален проблем, който засяга всички европейски страни и изисква съгласуван подход. Беше представено проучване, поръчено от Европейската комисия там беше показано, че най-привлекателни за перачите на пари са големите пари, като Франция, Холандия и други. И най-засегнатите страни от гледна точка на БВП са малките. Всички сме засегнати от проблема, от, за да се доизгради единния пазар, трябва да си върнем част от парите, от които имаме нужда. Ето защо много се радвам, че Европейската комисия възприе подход основан на риска. Също така се радваме, че се разшири приложното поле и са включени хазартните игри. Трябва да се засилят правилата, както предлага комисията и накрая много се радвам, че има разпоредби за идентифициране на действителния собственик. Мисля обаче, че трябва да бъдем още по-амбициозни. Европейската комисия взима предвид подхода с основан на риска, без обаче да говори за други сектори, освен, то, освен финансовия, а той не е единствения, който участва в прането на пари. Може би може да се помисли за задължението за достъп до банковите сметки и да има регистър на физическите и юридическите лица. Имайки предвид санкциите, аз смятам, че е, жалко, че не отиваме по-далеч в борбата срещу данъчните измами. Ние имаме нужда е общ подход и правилата да се прилагат. Освен това, съжалявам, че комисията не се занимава с рисковете, свързани с новите средства, начини за плащане. Те те улесняват анонимността. Жалко е, че борбата срещу страните, които отказват да сътрудничат, не получава достатъчно внимание. В черния списък влизат само Иран и Северна Корея. Европейския съюз има нужда от обща политика и може би трябва да има общ европейски черен списък. Още един път благодаря на комисията. Е, надявам се, че всички ние можем да постигнем амбициозна реформа в областта на прането на пари. Благодаря. Госпожа Боскорта, е следващата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм а, докладчик в Сянка и на, на от страна на социалистите и демократите, както на интересни, така и на не толкова интересния а, файл, както ги нарече господин Кърхоп. Надявам се, че председателят ще а, защити нашата позиция да останем водеща комисия по досието. Няколко бележки от моя страна. Както каза и по-рано господин Кърк трябва да сме внимателни а, да не допуснем създаването на несъразмерна тежест и товар за обикновените хора, които чисто и просто извършват преводи, за да си свършат работата. Но също така важно според мен е какво правим след като уловим нарушение. Ако искаме да се справим с изпирането на пари, трябва да има ясни определения, трябва да има известна хармонизация, защото ако могат да се да минат между а, ограниченията, те ще се възползват от това. Държавите членки трябва да бъдат задължени с регламент не може да няма регламент. Имаше подкрепа за тази идея в нашата комисия и действително трябва да обсъдим този въпрос, ако искаме действително да създадем доверие и а, да видят хората, че правим нещо градивно в борбата с тероризма, защото документа говори и за това. Има много различни законодателни документи за борбата с тероризма. И моето впечатление, и ще се радвам да чуя комисията по този въпрос, е, че общата идея, всъщност каква е общата идея? Често проблема в борбата с тероризма е липсата на добро сътрудничество. Трябва ни добро сътрудничество, за да сме по-ефективни. ако се предприемат редица единични действия, които не са обвързани, няма кой знае какъв ефект. Но ми се иска да чуя комисията по този въпрос. Защитата на данните беше казано, че настоящата директива за защита на данните е добро средство – но ми се струва, че тук прибързваме с квалификациите за нещо, което още не сме видяли. Как можем да сме сигурни, че ще проработи добре по отношение на защита на данните? И последните ми две бележки. Комисията обмислила ли е как ще се защитават хората, лицата, които подават сигнали за изпиране на пари или корупция? И също така а, хазартните игри в интернет. Какво може да кажете по този въпрос? Благодаря. Господин Бронс има думата. Много ми допада съдържанието на обяснителния меморандум, което може и да ви занада. Но разбира се, всяко изпиране на средства трябва да бъде разкрито и спряно парите, средствата от незаконна дейност не трябва да се консолидира, не трябва да се превръщат в активи в реалния бизнес. Парите а, нито от легалния, нито от нелегалния бизнес трябва да се използват за тероризма. Въпросът е как да ги спрем. А, както и в една притча се казва, не е тук мястото, от което можем да започнем. Разбиването на граници а, улеснява не само реалния бизнес, но и изпращането на а, средства и финансирането на тероризма. Шенгенската област, за която, в която за щастие Обединеното кралство не участва, и еврозоната, което също се радва на подобен коментар от моя страна, а, улесняват тер, финансирането на а, тероризма. Не е нужно да се. А, да имаме граници, които са много вмешателни, да се претърсва всеки автомобил, но по този начин ще допринесем за проследяването тези средства. Не можем да да обвиняваме Европейския съюз, единия пазар или едината валута за всяко изпиране на пари. В Обединеното кралство има много странна зависимост. Една, а, едно съвпадение между а, чувствителните и а, други области, в които се разо, разпространяват наркотици и съответно има търсене от една страна и от друга страна таксита, които нямат много клиенти. Какво е общото? Парите в брой. Благодаря, Бронкс. Благодаря на господин Бронс. А сега обратно към докладчицата, госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога съвсем накратко да се изкажа. Въпросът на господин е, Кърк Хоп, какво означава трилион? И аз си го обмислих и, и все още имам трудности да си го представя, макар да отделих време. Слушайки госпожа Матьо, госпожа Боскорт, господин Бронс и господин Кърк Хоп, чувам много добра воля да постигнем добро законодателство госпожа Матио казва, че един а, общ подход към данъчните измами може да бъде още по-силен. Чувам това послание и ще го използвам. И слушайки вашите реакции и гледайки задачата пред нас, би ви приканила да споделите своите мисли, своите предложения с мен вече. Защо да чакаме моето, моя първи проект, при положение, че все още сме в а, изчакване и спрямо а, Комисията по економически въпроси, така че споделете мислите си с мен и нека започнем работа. Благодаря, Джудит, господин Къркоп. Мисля, че това последно предложение на госпожа а, Саргентини е много добро преди всичко, според мен, слушайки изказванията, всяко едно от които беше полезно и а, смислено, се а, обръщам поглед назад а, за нашата история а, за борбата с изпирането на пари. Много сериозни предложения, много добре обосновани, най-общо казано. Но често държавите членки ги тълкуват по различен начин – често за сметка на малките и средни предприятия, в случая в Обединеното кралство. И не само властите а, има това а, тълкование, защото много често а, се използват общите разпоредби за промяна на структурите, за промяна на процесите на вземане на, решаване, на решения на по-високо ниво и така а, на най-директното ниво а, обслужващите а, остават с един списък, който трябва да отметнат. И това е и случая в Обединеното кралство. Наистина неудобно за отделните лица, за физическите лица, за малките и средни предприятия. Напълно непропорционално усилие. И бих предложил, и се надявам госпожа Саргентини да го приеме, и комисията също каквото, и да постигнем тук като е, решение, да подплатим с обяснителна страна, обяснителен документ, какво очакваме. Все пак да имат държавите възможност за действие, но да подчертаем, че не винаги е нужно да се използва несъразмерно усилие. Това е проблема, който имаме тук. Не трябва да се използват финансовите институции и властите не трябва да използват това като извинение да да дават по-малко услуги на а, хората. Дебейт. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо, защото имаше няколко въпроси. Ам отправени към комисията. Разбира се, господин Херков каза, че има специално законодателство. Трябва да си имат предвид и техническите аспекти. Ние сме наясно с значението на тази директива за борба с прането на пари. Има много компании извън Европейския съюз. Въпрос от госпожа Аржентини. Очевидно, се работи съвместно с специалната група за финансови действия на международно ниво, така че се прави опит да се установи кои са действителните собственици. И ако има компании извън Европейския съюз, които искат да, да работят с банка в Европейския съюз, те са задължени да обявят кой е техният действителен собственик. А, има различни законодателства в различните държави. Има някои компании, които не а, публикуват а, своите собственици. Обаче за нашите европейски компании това е задължително и ам, ам, в тази връзка банките в Европа ще имат задължението да ам, проучват кои са собствениците и да се придържат към стандартите на специалната група за финансови действия. Относно подхода, свързан с рисковете и защитата на данните, въпрос от госпожа Ръжентини. Ние ще ам, а, се опитваме да работим възможно най, а, по най-открит начин. Това е недобрия подход, когато говорим за национално и наднационално ниво. Ам... В, на този етап не предвиждаме включването на въпроса за защита на личните данни. Това е въпрос, който трябва да се обсъди на по-високо ниво. На този е, етап няма задължение, свързано с защитата на данните. Ние работим в момента на ниво компании и отделни звена. Националните органи, разбира се, трябва да се вземат задачата за надзора на защитата на, личните данни. Имаше допълнителен въпрос от госпожа Бускорт по отношение на борбата с тероризма и многото мерки, които бяха предприяти от комисията. Сега искам да подчертая, че тук се занимаваме с много важни аспекти, свързани с борбата с изпирането на пари и с тероризма. Ние се занимаваме с финансовата част Работим в тясно сътрудничество с колегите, които работят и в други области, но искаме да знаем какво е въздействието, какво ще бъде въздействието на директивата, свързано с паричните потоци. Ние работим и в тясно сътрудничество с други служби на комисията, които работят в тази област. Имам и колега от друга дирекция, която седи до мен и разбира се всички полагаме усилия. Нещо, което беше казан господин Кърхов. Ние сме съгласни, че тази рамка не трябва да се използва или да се злоупотребява, така че да се създава допълнителна бюрокрация и бюрократичен товар за компаниите. А, ние имаме предвид какви са принципите на вътрешния пазар. Трябва да се намери а, правилния баланс. Благодаря, казва председателя. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред размяна на мнение, свързана с директивата за ам, киберпрестъпленията. Ам, давам думата на докладчика и след това ще има дебати. Благодаря. Ще дам един пример. В началото на годината имаше ам, проливни дъждове в един град в Швеция. Мазетата бяха наводнени. И се стигна до там, че и транспорта, ЖП транспорта беше блокиран. Това е пример за това как ние се отнасяме към важната, критичната инфраструктура. Наводнението в един град ам, парализира транспортната мрежа в а, а, цяла част от а, Швеция. Далекосъобщителните компании, защитата на личните данни, това е темата, с която се занимаваме днес. Е, има и още една мярка, коя, която беше предмет на по-ранни инициативи относно далекосъобщенията и така нататък. Ставаше въпрос и за защита на критичната инфраструктура. Имаме а, дигиталната, а, електронната програма, електронния дневен ред. Имаме и други а, теми, свързани с а, информационната инфраструктура и така нататък. Настоящата директива включва два аспекта. От една страна са са включени и а, резултатите от последната среща на върха, която включва в себе си непосредствената заплаха от тероризъм. Но това, което липсва и нещо, което би могло да се случи, е, е да не сме е, подготвени за е, ненарочни атаки срещу критична инфраструктура. Трябва и при такива случаи да имаме предвид защитата на личните данни, но трябва да имаме предвид и неволни неволни намеси, неволни атаки и заплахи. Имаме нужда от по-голяма защита. В тази връзка беше споменат банковия сектор, финансовия сектор и енергийната инфраструктура, както и транспортната инфраструктура. Трябва да се подчертая, че трябва държавите членки да създадат екипи за реагиране в случаи на намеса и атаки срещу критичната информационна инфраструктура. Необходимо е да има мерки свързани с оценка на риска, за реакция в критични ситуации и така нататък. Не е ясно какво точно означава това, защото повечето от подробностите ще бъдат включени в делегираните а, и изпълнителните актове. Ние трябва да се фокусираме върху това, което реши и съвета преди два дни, като подчерта значението на гражданските права, на индивидуалните права и така нататък. Не не трябва да се прилага една военна логика по отношение на киберпрестъпността и това, което се случва в интернет пространството. Според мен, ние трябва първо да разясним а, какво искаме, а това е ам, инфраструктурата да е устойчива. И ако има а, някакви нарочни атаки, преднамерени атаки срещу инфраструктурата, това е едно. Но има и ам, непреднамерени ам, а, престъпления, свързани с ам, информационната инфраструктура. Трябва да има баланс между двата аспекта и сега имаме 40 000 компании, които изграждат тези структури и те всички трябва да се съобразяват с, спазването на гражданските индивидуалните права. Освен това, трябва да разясним повече неща и то още сега, а не доставяме е, повече неща да бъдат регламентирани чрез делегираните изпълнителните актове. Това е нещо, което исках да добавя, да видя дали не съм забравил нещо важно. Да, още нещо. Днес има а, далеко съобщителни компании, които трябва да изготвят отчети, свързани с защитата на личните данни. Но има инцидентни а, отчети и доклади. А, но може би тези а, инцидентни доклади могат да се а, използват а, за прилагането на превентивни мерки и а, избягването на а, а, бъдещи нежелани последствия. Важно е да се разбират добре аспекти, свързани с личните данни и гражданските права и свободи. Е, Имко и Итре се е, борят е, кой да поеме правомощията, но всъщност доклада си беше изготвен те, докато се борят кой да вземе превес. Благодаря. Комисията иска ли да се изкаже? След това ще дам възможност за дебат. Заповядайте. Добро утре. Аз съм Джузепе Абамонти в генерална дирекция Connect. Моето дело отговаря за разработването на кибернетична сигурност. Трябва да започна с един важен въпрос. Директивата е приложима към всички заплахи, инциденти, компрометиращи устойчивостта и целостта на мрежовите информационни системи. Е, един непреднамерен инцидент, като например едно наводнение след проливен дъжд – или форс-мажорно обстоятелство са част от обхват, от приложеното поле на директивата. В е, член 3 е дадена дефиниция на риск. 334 дефинира риска. Там се казва, че рискът е всяко обстоятелство, което може да застраши целостта на мрежата. Ние държим всички инциденти, а не само преднамерените да бъдат включени. Така че това е първият въпрос. Второто, което искам да кажа, както казахте напълно справедливо, тук става дума за издръжливостта на мрежовите информационни системи, което е необходимо, за да се осигури непрекъснатостта на процесите, на които се крепи нашето общество. Ние сме установили, че така наречената критична инфраструктура разчита на информационно-технологичните системи и е необходимо да има някакви организационно-технически мерки, които да осигурят надежността на мрежите и системите. защото живеем в среда, в която рисковете се повишават, въздействието върху економиката и обществото става все по-сериозно. Ето защо е необходимо да се изгради култура на подготвеност и, е, и възможност за реагиране. Споменахме за риска. Тук има нужда от подготвеност, но трябва да има и подготвеност да се реагира при инциденти, да се смекчат а, отраженията. Това е една от целите на директивата. Другата а, цел, и тук прави оговорката, че става дума за граждански обекти – и така. Другата цел е разширяване на сътрудничеството в Европа. С ваше позволение ще се спра по-подробно на този въпрос. В момента нивото на гражданската способност в мрежовата информационна сигурност е, е се характеризира с, с различия между държавите членки. Има 10 страни, в които имат добра подготвеност. Това са северните страни, Великобритания, Холандия. Те са отличниците. И след това има редица страни. Ние сме подразделили страните в 4 групи в оценката на въздействието – има страни, чието ниво на подготвеност по никакъв начин не е сравнимо с това на северните страни. Какво е, какъв е резултатът? Сътрудничеството не е пълноценно. При инцидент има поредица от, има редица от компютри, които могат да реагират. И това са компютри в подготвените страни. Всички останали не участват. Защо? Защото сътрудничеството се основава на доверието. И комисията изисква изоставащите държави да наваксат и да изградят онова ниво на готовност, което е адекватно от, тя, от тези държави членки се изисква да изградят минимално ниво на подготвеност и това е условие за сътрудничество, което да включва всички държави членки. И това е полезно за, и за изоставащите страни, и за онези, в които е, резултатите са добри. Знаем, че а, веригата е толкова силна, колкото е най-слабата и брънка. Благодаря, господин Бронс. Uh, age, uh, when, uh, I... Включването на компютри ми е също толкова трудно, колкото връзването на, на връзките на обувките. Uh, Докладът обаче е особено интересен, особено нази част, в която говори за а, прекъсването на транспортната система в продължение на 3 дни. И разбира се, а, е, компютрите подобряват комуникациите, взимането на решения е, и самата физическа дейност. Само, че доколко е възможно да има не, резервен вариант, който не е компютърен и е резервен на компютърните. Преди 20 години при срив в акумулатора на колата можех да я бутна и да тръгне. Сега трябва непременно да отида на сервиса. И така, аз бих искал да чуя отговори на тези въпроси. И сега докладчикът има думата. Чух, разбрах това, което казахте за инцидентите и за дефинициите. Искам да поставя акцента върху непреднамерените инциденти. Според мен това е най-голямата заплаха. Заплаха, разбира се, в период на криза вниманието се пренасочва, но ние сега не сме в състояние на война. 40 000 предприятия, много нещо, изключени са най-малките. Мисля, че фирмите трябва да могат да си, би трябвало да изградят съответна култура. Много фирми смятат, че всичко извън фирмата им функционира добре. Може би е, трябва всяка фирма да се погрижи от това, което тя прави, да функционира добре, независимо от е, това, което се случва около нея. Застраховката на една къща, например, струва 1% от заплатата, но инвестицията е необходима. Също въжи и за обществото. Ако изразходваме 1% от нашите е, доходи за изграждане на устойчивостта, е, ще можем да сме спокойни. Аз израснах в периода на студената война. Всички се готвехме, правеха се запаси за храна и така нататък. Миналата година Швеция унищожи парните машини. Преди две години някои от тези парни машини се използваха, тъй като нормалните влакове не, не се използва, не можеха да бъдат използвани. И така, дребните инвестиции за да се подсигурим при евентуални проблеми са много полезни. Аз не съм настроен срещу предложението, просто поставям акцент върху непреднамерените инциденти. Ще разговарям с докладчика и след това ще ви представя становището Не знам за кога точно го искате, но сигурно ще ми кажете. Всъщност не знаем. Благодаря много, господин Шлютер. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Не виждам докладчика. Ще трябва да почакаме. as the rapporteur, Mr. Ruda is voting in another committee. We... Тъй като докладчика господин Роде в момента гласува в една друга комисия, трябва да изчакаме да приключи там вота. Така че давам кратка почивка и ще продължим в 10.30, колеги. Colleagues, let's... Uh, Колеги, нека да продължим сега. Темата, която ще разгледаме е предложението за регламент за електронна идентификация и достоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Комисията представи това предложение през юни 2012 година. Целта му е да се разшири доверието в европейските електронни транзакции, като се осигури трансгранично правно а, признаване, идентификация, верификация и удостоверяване и свързаните с това услуги. Господин Роде е докладчик за становището на Либе и сега ще направим първия обмен на мнения. И преди ви дам думата, господин Роде, ще ви разкажа как ще протече. Представяне на проекто а, становището се предвижда през май, през ман, май, после края за изменение през юни и ще гласуваме като комисия на 8 и 9 юни. А сега ви давам думата. Благодаря много, госпожо председател. Извинявайте за закъсняването, но гласувахме в Итре, където трябваше да бъда. Първо, приветствам това предложение на комисията и за мен. То е една важна стъпка във вътрешния пазар. Благодаря на комисията за обстойната работа и усилия в тази област. Трябва да имаме доверие не само взаимно признаване в държавите членки, но също така да направим така, че самите услуги да са със съответното ниво на сигурност. В същото време е изключително важно разширяването на вътрешните, вътрешния цифров пазар да ни направи, да не ни направи още по-уязвими. Две предложения в едно има от комисията, разработването на съществуващата директива за електронна идентификация и една допълнителна част за удостоверителни услуги. Комисията е свършила работа си отлично, но въпреки това има някои неясноти, двусмислия и празни, празнини, които трябва да бъдат попълнени в двете предложения и използването на електронна идентификация в държавите членки трябва да бъде припозната и приета. Припомням колко е важно да има решение, което осигурява доверие и оперативна съвместимост между съществуващите системи и трябва да има постепенно развитие. Както при електронната идентификация, така и удостоверителните услуги трябва да има определене на нива на сигурност, което на този етап е оставено за делегираните и актовете за изпълнение. Не може такива важни дела да оставяме на комисията. Трябва да бъдат определени в правните актове тези теми, за да сме сигурни, че регламентът ще работи на практика. В допълнение с пояснението и определянето на нивата на сигурност, моето проекто становище ще се спре на методите за надзор, защита на данните и а, другите места, в които е необходимо да има последователност в законодателните изисквания. Ето защо смятам, че трябва това да остане в правомощието на нашата група, а останалите въпроси ще оставят за, за, останат за ИТРЕ. Господин Роде, не знам дали комисията иска да се включи сега. Благодаря за въведението. Комисията е надя... наясно с повдигнатите от вас въпроси. Напълно отворени сме за дискутиране на тези въпроси. Що се отнася до нивата на сигурност, както вие споменахте, ние предвиждаме това да е обект на делегиран акт. Но също има и други възможности и сме отворени да обсъдим дали не може на някакво по-високо ниво в предложението да се включи. Защитата на данните и минимизирането на данните напълно сме съгласни. че трябва да се прилагат тези данни, но директивата, която в момента съществува за защита на данните, е напълно приложима, транспонирана във всички държави членки и от правна гледна точка – не виждаме причина в правния текст да се препраща към тези текстове. Също така, веднага щом новия регламент за защита на данните бъде приложим, неговите разпоредби ще се прилагат и в тази област. Предложението се основава на вътрешния пазар като правно основание – не виждаме нито възможност да включваме конкретни изисквания за едното, нито с другото в частта за електронна идентификация. Господин Албрехт има думата сега. Благодаря. Благодаря на господин Рудър за уводните думи. Благодаря и на комисията, че очерта на нейната позиция. Ние всички сме съгласни, че по-доброто предложение е да има по-засилена хармонизация по този въпрос. Няколко общи коментари. това, което казахте за регламента за защитата на данните. Е, добре, ако се премахнат всякакви неясноти, в тази област. Това ще е по-добре. Аз виждам, че има някои дублирания, неясноти между отделните регламенти и това води до проблеми. Другия ми коментар е, е следния. Някои от техническите изисквания са неясни. Може би трябва да се ам, очерта какви са спецификациите на отделните правила. Ам, държавите членки разполагат с набор от правила в тази област. Трябва да има едно главно, основно законодателство в тази насока. Може би това да бъде обяснено в подробности. На следващо място. За мен не е ясно защо има толкова много различни правила, свързани е, с електронния е, подпис от една страна и удостоверителните услуги от друга страна. Това е нещо, което се питам. Благодаря, ам, господин Седояра. Благодаря, госпожо председател. Аз а, е, приветствам предложението на комисията да се засили контрола върху транзакциите в Европейския съюз. Важно е да идентификацията и удостоверяването да са важна част от целия процес, което допринася и за економическото развитие. Рамката изисква по-висока степен защита на личните данни. В член 11 от предложението се включва обработката на лични данни и това е, е свързано с използването на схемите за идентификация и удостоверителните услуги. Има разпоредби, които включват и обработката на лични данни. Това е в глава 2 от предложението. Ето защо е важно обработката на данни да се прави, като се има предвид а, за разпоредбите защита на личните данни. Освен това, трябва да бъдат премахнати всякакви рискове, когато има нарушение в системата за сигурност трябва да се предприемат мерки, за да не се намалява доверието в системата от страна на потребителите. На следващо място трябва да се засили сътрудничеството между компетентните органи, които да контролират прилагането на разпоредбите. Трябва да има независими органи, които да, а, да контролират изпълнението на регламента може а, от това правило да бъдат изключени данни, свързани с чувствителна информация, свързана с здравето и така нататък. Благодаря на докладчика за това, че представи доклада си, че дава възможност в по-големи подробности да се а, обсъжда въпроса. Господин Родер, благодаря за вашите коментари. Ще се спра на две основни думи в заключението. Първо, технически подобрения и разяснения. Можем да работим съвместно по този въпрос и се радвам, че ще мога да организирам среща с докладчиците в Сянка, възможно най-бързо. Ще е трудно, като си има предвид графика ни в момента, но правим опити от доста време и се надявам да успеем. Относно техническите подобрения и а, разясненията. Ще се опитам да се фокусираме върху тези два аспекта. Искам да кажа на комисията, че сме много доволни с тяхното, от тяхното предложение. А, когато внесем а, тези ясноти и работим върху техническите подобрения, ние ще имаме предвид и ограничен, свързани с това, че това не е доклад, а е мнение. Благодаря, господин Роде. Сега отново сме в една е, затруднена ситуация за следващата точка, е, защото за 11.15 е предвидена тази точка. Е, имам предвид е, размяна на мнение с господин Роб Уен Райт, директора на Европол и с господин Де Керхов. Е, Ам, той е коорди... координатор на Европейския съюз борбата с тероризма. Ще трябва да изчакаме а, за следващата точка. Това означава, че ще ви дам кратка почивка, на да изпиете по едно кафе и ще се видим отново в 11.15. Well, after our uh, break. И така, след нашата почивка, следващата точка в дневния ред, последната ни точка в дневния ред е а, а, деба, открита дискусия с директора на Европол господин Роб Уейн Райт и на координатора на Европейския съюз борбата с тероризма господин Жил Дю Керхов. по доклада за обстановката и тенденциите във връзка с тероризма. Ще дам думата на а, двамата ни гости първо. Първо господин Уейнрайт, а, за да ни представят новата обстановка и доклада за тенденциите във връзка с тероризма. После ще чуем господин Дюкерхов и след двете двамата оратори, ще дам възможност за дискусия. И така, господин Уейнрайт, ако сте готов, можем да започнем. Благодаря много, госпожо председател. Колеги, дами и господа, извинявайте, моля ви, извинете моето закъснение днес. С удоволствие ще ви представя доклада за 2013 година за обстановката и тенденциите във връзка с тероризма в Европейския съюз. Публикува се днес след настоящото представене в комисията Либе. Разбира се, публикуването на доклада идва скоро след събитията в Бостон, Съединените щати, през миналата седмица – и може би е твърде рано да определим основните характеристики на атентатите, атентата в Бостън, но определено е възможно да има общи заплахи за сигурността. Доклад от 2013 година показва, че проследяването на тенденциите в Европа в последната година включват а, редица задържания на местни терористи. Ние всъщност бяхме в Вашингтон с господин Керхов и а, предложихме съдействие на ФБР в случай, че има необходимост а, при появата някакви връзки а, от международно вещество. И обратно към контекста на дебата днес. През миналата година имаше две основни два атентата в Европейския съюз, в Бургас, в България и в Франция. Заедно имаше 14 а, жертви. Трима други граждани загубиха живота си, така че общо 17. А, тримата от Франция, Нидерландия и други. А, това е за разлика от предишни години известно увеличаване на туристичните атаки и свързаните задържани арести във връзка с тероризма, което е обратно на тенденцията от предишните години, а именно последователното намаление през годините до 2012. И така това вероятно предполага, че остава сериозната заплаха от страна на тероризма в Европейския съюз и това се изразява както в Съюза, така и извън него, връзка с атаките към европейски граждани на други места по света. Структурираните мрежи и групи, тенденцията е към по-малки групи и индивидуални действащи лица. Тероризма се появява по най-различни начини, има различна мотивация, религия и етнонационални убедености, което води и до сепаратистския тероризъм. А, много често това се провокира от ставащото в други места на света, по-конкретно през 2012 година, където имаше много радикализирани европейски граждани, пътуващи до региони на конфликт, по-конкретно Сирия запознатост с, с това и информираност в Европейския съюз трябва да има, в случай, че тези деца се връщат в Европейския съюз с намерение да организират терористични актове. Ето и на екрана, както и в публикацията пред вас, виждате цифрите от миналата година. 2019 общо терористични атаки в 7 държави членки, 26% увеличение от миналата година, голяма част от тях във Франция и Испания и свързани с сепаратистски тероризъм. Както вече казах, 17 души бяха убити в тези атаки. Това включва 7 убити, 37 ранени а, с атентата в Бургас, в а, екс, а, са скрита в раница бомба. Докладите разкриват евентуални връзки, вероятни връзки с Хизбола, макар че отговорността за атентата все още не е окончателно определена. 537 души са задържани за свързани с тероризъм дейности. Това е увеличени с 50% от миналата година, основната част в Франция, Ирландия и Нидерландия и Обединеното кралство. Средната възраст на задържаните за подозрение продължава да намалява вследствие на тенденцията от предишните години. 33 през 2010 беше, а сега е 25 през тази година, 28 през тази година. Дори до 25 може да падне. Членството в терористични организации продължава да се увеличава и през 2012 година и от информацията от Евроюст 149 завършени а, съдебни производства са докладвани от 13 държави членки като цяло. Като за резултат от а, това 400 лица са били обект на тези съдебни производства. Що се отнася се до атаките, атентатите, те се отдават в голяма степен на сепаратистски терористични организации, 121 във Франция, 46 в Испания, общо 6 през 2012. 18 от, от в Италия, Испания и Гърция, от тя, при тях виждаме намаление от миналата година. Що се отнася до броя задържани, арести, отново свързани в голяма степен с сепаратистския тероризъм, 257 на брой, почти половината от общия брой. Това е брой, който остава сравнително стабилен през последните години. Религиозният тероризъм а, се увеличава до 100 113, 159 през 2012, 122 през 2011. Във Франция двойно се увеличава от предишни години. Що се отнася до анархичния тероризъм, същата тенденция на спад виждаме 24 ареста в 4 държави членки през миналата година. И в цялата тази дейност виждаме общи тенденции. На първо място финансирането на тероризма. Това са тествани методологии, които а, водят до средства. Виждаме а, измами в областта на социалната сигурност, а, различни моби за заеми, фалшификации на кредитни карти. Също така извън Европейския съюз има това съществува като тактика за някои туристични организации, като начин за финансиране на дейността им. Изнудването, особено с иммигрантските общности, продължава, събират се а, средства под прикритието на дарителство а, и членство и това остава а, устойчива тенденция като финансиране на туристична дейност. Що се отнася до експлозивите, за разлика от предишни години, все повече огнестрелно оръжие и запалителни средства се използват, отколкото експлозивни средства. Това а, е нещо, което можем да отбележим за миналата година. Все пак обаче химическите прекурсори за а, домашни бомби и за експлозиви се идентифицират в редица държави миналата година. Например, бяха предотвратени атаки в Польша и Испания, където 150 кг бяха задържани от правоохранителните органи. Закупуването на прекурсори продължава да бъде заплаха за сигурността на Европейския съюз, следователно. Що се отнася до моделите на комуникация, интернет е улесняващ фактор, както и за терористичните, така и за други престъпни организации. Това е една платформа, която им позволява да се свържат със своите симпатизанти и бързото развитие на социалните медии по-конкретно дава нови възможности за незабавен достъп до подкрепящи, а, до ново ангажирани членове на организираните групи. Няколко пъти през 2012 година имаше хакерски атаки, свързани с разпространение също така и на видеоматериали на терористични организации. Други основни моменти, които бих споделил с вас. Трите атентата от Мохамед Мера в Тулуза дават един профил на атентата, индивидуално действаща индивидуално действащо лице. през 2012 обаче имаше и редица а, задържани арести на лица, които са заподозрени като местни теори... терористи, които не идват от Афганистан или а, Ирак и а, бяха разкрити много експозивни а, средства от местните правоохранителни а, а, органи. През октомври 2012 беше а, разкрит един такъв случай – който а, беше насочен към а, местни еврейски общности. Така бяха предотвратени последващите планирани атаки. От а, Афганистан и Пакистан се насочват към други а, конфликтни зони а, средствата, но и те остават като валидни области за а, такива заплахи. Сега Сирия през 2012 а, се очертава като такъв, а, такава зона. А, от финландския, финландските а, и нидерландски правоохранителни органи имаме а, такива регистрирани лица, които пътуват до Сирия и а, тези лица могат да използват своите контакти и има потенциал за подкрепа на терористични атаки в Европейския съюз. Но към момента, поне доколкото е запознат Европол, няма конкретика за планирани атаки срещу Европейския съюз. Междувременно дисидентските терористични групи остават най-съществената заплаха в Северна Ирландия Миналата година те убиха а, е, а, един а, служител в затвор. В Италия броя арести и атаки се увеличи от страна на анархичните а, терористи от групата И Беше убита директор на енергийна група. Използването на огоставени оръжия от а, тези терористи е а, нова тенденция в тази област, която представлява и ескалация на жестокостта на атаките от тази група. По отношение на а, десния екстремизъм, знаете за случая Брейвик в а, Норвегия. NSU през 2011 година. По този начин се стигна до засилване на полицейските мерки в Норвегия. Много от форумите в интернет са били закрити или забранени, особено норвежките и германските. През ноември 4 души бяха арестувани в Италия, свързано с разследване на италианския форум на неонацистска интернет страница. Те са заподозрените лица са заподозрени за разпространяването на, на религиозна и верска омраза. Освен това, има мрежи, които набират хора, които ги подкрепят. Има и други анархисти в други държави е, членки, които са били разкрити. Е, такъв тип е, групи набират отделни страни и това са хора, които са склонни към насилие. Освен това, Заплаха до тероризъм в Европа остава доста сериозна. Има различни видове терористични и екстремистски групи. Сегашните економически условия в Европа нямат някакъв значителен негативен ефект върху тероризма. Освен, разбира се, лошите економически условия в някои страни. Обаче от 2008 година няма значително увеличаване на терористичните атаки, атаки от екстремистски групи. В Мали има а, много а, групировки, които участват в терористични атаки, засилва се и броя на отвличанията. Гражданската война в Сирия също привлича доста радикализирани европейски граждани. Увеличава се броя на пътуващите до Сирия в сравнение с миналата година. В отговор на това Европол остава доста активен, работи и с органите в държавите членки за справяне с различните видове тероризъм. Продължаваме да осигуряваме оперативна подкрепа там, където е необходима и разбира се, оперативната подкрепа, която сме предоставили пред последните години, има водеща роля в разследванията, свързани с бомбения атентат в България. Ще продължаваме да оказваме подкрепа и ние предоставяме достъп до нашите бази данни. Освен това, предоставяме достъп до способностите за извършване на анализ. Разбира се, ние предоставяме една уникална и важна помощ, свързана с тази атака и атентат. Това е атентат, който е извършен с бомба, задействана от разстояние. На следващо място имаме много ам, високо специализирани а, способности, а, които дават възможност да определим какъв е източника източника на отпечатване и издаване на шофьорската книжка на заподозряното лице. Разбира се, използваме всякакви възможности, за да идентифицираме лицето, в, е, извършило атентата. Разполагаме и платформа за е, обмяна на информация, свържена с е, експлозивите. Има и е, тех, технически доклад, свързан с е, е, действията на е, анархистските е, групировки в Италия. На последно място искам да спомена, че ще започнем нова програма, свързана с пътуванията на терористите, за да се очертаят какви са моделите, които се използват от радикализираните европейски граждани, които пътуват до Сирия и други места. Госпожо председател, благодаря ви за вашето внимание. Благодаря, господин Райнер. Сега давам думата на господин Керхов. Thank you, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Ще кажа как виждам заплахата възоснова на прекрасния доклад и какво означава това за политиката, която в съвета смятаме да формулираме. Що се отнася до заплахата, тероризмът не е в европейск, не, е, не идва от Европейския съюз. Тероризмът, е, терористичните актове се осъществяват от екстремистски групи, от ИРА, ЕТА. Този вид тероризъм не бележи ръст. Има две други терористични групи, следва да бъдат споменати. ПКК, това е организация, която си остава активна в Турция и е много важно те да останат в списъка с терористичните организации. членовете на ПКК в Европа трябва да подлежат на наказателно преследване, защото по този начин помагаме на процеса в Турция. Знаете, че министър-председателя започна мирен процес с е, Йоджалан, ръководителят е, на ПКК. Робс е, спомена разследването на атентата в Бургас. Аз няма да кажа нищо повече в тази връзка. Може би, може би само за Хизбола група, която като ПКК не организира атентати в Европейския съюз, с изключение на атентата в Бургас. Разбира се, а основната заплаха е свързана с Алкайда групата не е това, което беше през 2011 година. Не може да организира сложни атентати. Заплахата е много по-сложна, много по-трудно уловима. Заплахата, заплахите се развиват в три посоки. Първо, има различни организации, свързани с Ал-Кайда. И съществува и мрежа от филиали на Ал-Кайда. При всички случаи има местни групи със свои местни проблеми, които обаче споделят общите глобални възгледи на Ал-Кайда. Има група в Ирак, кои в Иран, която създаде обща група Алтан. Има и призиви за индивидуален джихад.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 е, имаше атентат, при който загинах 187 нигерийци. Още друга заплаха, която ни тревожи е връзката между терористите и наркотиците. Няма да навлизам в дебата дали Алкайда винаги е свързана с наркотиците, но при всички случаи има влияние върху нашия континент. И разбира се, да не забравяме Ал-Шабаб. Това е първата тенденция. Втората беше спомената от Роб нарастващият брой млади европейци, но те не са млади европейци, много младежи в Северна Африка а, напускат, за да, за да заминат към горещите точки. Най-тревожното явление е привлекателността на Сирия. Не разполагаме с точни данни но това, което ни са ни показали държавите членки, говори за това, че в Европа има няколко стотини. Ако вземем предвид а, и младежите на Балканите, става дума за хиляди. Те не са непременно радикално настроени, но при необходимост – те могат да бъдат лесно е, радикализирани и ако отидат да се бият в някои от горешките точки, връщането им обратно в Европа би представлявал проблем за сигурността. Третото явление са индивидуалните терористи, които се учат от интернет. Има седем фактори, които биха, заси... биха могли да засилят тази тенденция. Ще ги очертая. Има твърде много провелили се държави по света, които не могат да си решават проблемите и за, по този те дават възможност на джихадистските групи да се регрупират. Те осигуряват убежище. Няма да ги споменавам, но не са малко. Оттеглянето от Афганистан е свързано с въпросителна относно въздействието, което това отегляне би имало върху Афганистан. Номер 3. Не ме разбирайте гле, грешно. Страните, в които настъпи арабската пролет, всъщност бяха свидетели на искане за по-добро управление, по-малко корупция, повече перспективи. Но, им, но процесът имаше няколко последици. Демонтираха службите за сигурност и не изградиха нови и за един бъдещ джихадист е много по-лесно да напусне Казабланка и да отиде в Сирия, отколкото е било преди 5 години. Второ, знаем, че економическото развитие, борбата срещу корупцията, е, изграждането на управлението отнема време и Бавните темпове на реформата могат да доведат до разочарование, което се използва от салафистските групи. И показателен е броят на групите, които бяха създадени през последния месец от Марокко до Йемен. Много тревожно явление. Не всички от тези групи са агресивни, но някои салафистки са. Що се отнася до разграничението между сунити и шините, няма да се спирам на него, но то е фактор е, за развитие на тероризма. Пет, както каза е, Роб, економическата криза в Европа като че ли не оказва сериозно въздействие върху е, терористичните нагласи. Шесто, наличието на информация в, по интернет. Наличието на такава информация може да засили заплахата. Какво означава това за политиката? Аз мисля, че сегашната стратегия на Европейския съюз не се нуждае от актуализация. Трудното е тази стратегия да продължи да се прилага по последователен начин. По всичките стълбове превенция, защита и осигуряване и да се работи по външните и вътрешни аспекти на заплахата. Това е което се опитахме направили след кризата в Сахел обедини, събрахме всички фактори в Брюксел, както унези, които отговарят за външна политика, така и унези, е, които са от е, Министерство на вътрешните работи. Е, тема на разговора беше какво да се направи още в региона, използвайки всички ресурси, с които разполагаме по общата полит... външна политика, политика с сигурността, как да се работи по-интегрирано и да се огледат последиците от тези събития върху вътрешната политика на Европейския съюз. Е, много важни въпроси за защита на критичната инфраструктура, превенцията, авиационната безопасност, набиране на младежи и отвличане за цел откуп. Има един много важен аспект, на който като че не се обръща много внимание. Как да противодействаме на този процес на младежи, които отиват в Сирия? анализираме явлението. Не е лесно да бъде разбрано. Има най-различни случаи. Хора с романтични идеи, които не са радикали. Те искат просто да помогнат на сирийската армия да отхвърли режима на Асад. От друга страна има вече радикализирани лица, които биват изпращани от мрежи. Те са джихадисти, които са готови да се бият ние се опитваме да мобилизираме различните възможности, с които разполагаме Европол, разузнавателната общност, Фронтекс и комисията. Трябва да видим какво можем да направим, за да предотвратим заминаването на младежи и да им помогнем, да им осигурим помощ, когато се върнат Въпросът е труден. На трето място да обърнем внимание на законодателството в Европа. Не знам дали всички 27 държави членки имат адекватно законодателство с оглед на проблема. Може би помните, че след случая Мера Франция реши да приеме ново законодателство, насочено срещу пътуването в чужбина с цел обучение в тренировъчни лагери. Помолихме Евроюста да анализира наказателната политика дали да прилагаме наказателно правен или административен подход. Друг аспект, който е много важно предизвикателство, е мобилизирането на повече разузнавателни данни, което влияе върху решенията. Вчера вашата комисия взела решение за резервационните дейности. Не е моя работа да коментирам вашето решение, само ще кажа, е нов, е, нова система за е, резервационните данни ще ни помогне да спрем млади хора, които да, да заминават за чужбина, за да се обучават. И последният аспект, аспект разбира се, е подходът ни към трети страни. Една от тях е Турция. Ние трябва да работим с тях. Ще спра до тук, госпожо председател. Благодаря, господин Керхове. Шестима колеги са се записали за изказване. Давам думата на колегите. Господин Къркоп. Благодаря. Искам да поздравя господин Уейнрайт и господин Кершов за информацията, която ни дадаха. Тя е много ясна и полезна. Искам да поздравя Европол за доклада. Пример за това пример за кратък, но съдържателен доклад. Е, форматът е много приятен. Благодаря ви. Исках да коментирам а, е, а, е, резервационните данни. Аз а, съм докладчик, но след като чух вашите думи, ще се въздържа. Знаете, че аз съм застъпник не само на доклада, но и за цялата област трябва да имаме възможност за обмена на информация. Моят въпрос е следният. Господин Уейнрайт неколкократно спомена а, проблемът за местния тероризъм, homegrown тероризъм. След това господин Уейнрайт уточни термина и каза, тероризми, каза, че терористите, които са били родени в дадена страна, са местни терористи, от, отгледани в местно отгледани. Докъде би се разпростряла тази дефиниция? Много хора се раждат в една страна, след това я напускат. И мозъците им се промиват другаде. Вашата дефиниция на местно отгледани тероризми, на тероризъм обхваща ли е, факта, че обучението, е, екипировката е, са местни? Ако това е така в развитите западни страни, би трябвало да се притесним. Благодаря. Господа, това, това са въпросите ми. госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, информацията, която ни беше предоставена. Изградите за 2012 година и ситуацията с тероризма в цяла Европа са такива, че все едно е имало някаква промяна в структурите. Това вече не са цялостни мрежи, ми са отделни клетки, които, отделни звена, които оперират независими едни от други. Това означава, че терористичните е, атентати се извършват с по-малко средства. Видяхме го и по време на атентата в Бостън. Ам, няма подстрекатели, които да са а, представили на някакви организации, които да дърпат конците. Едно е когато говорим за организирана престъпност, а друго е когато говорим за тези спонтанни актове на тероризъм. По тази причина е необходим друг подход. Разбира се, има тероризъм, свързана с контрабанда, наркотици, оръжия и така нататък. Такъв е и примера в Мали. Но това не означава, че това, което се е случило в Мадрид, може да се случи във всяка държава членка. Ам, в Мадрид е, е, е, е имал контрабанда на наркотици, а, която е била пряко свързана с атентата. Но такъв тип атентати, като в Мадрид, не е имал в цяла Европа. Необходима е нова стратегия, нов подход. Разознавателните разузнавателните служби трябва да се оборудват по-добре. Да се види как може да се извърши пробив на такъв тип мрежи и как да се прекратят престъпленията, свързани с омраза и нетърпимост. Виждаме, че все по-често млади хора участват в извършването на терористични атентати. Ако не се подходи сериозно към тези неща, няма как да се пресновят тези практики. Когато има религиозна а, омраза, а, това означава, че в бъдеще ще се увеличи броя на атентатите. Необходимо е да се увеличат а, средствата а, и а, да се увеличи броя на а, полицаите, които се занимават с а, такива въпроси, да се види как може а, да се внедрят агенти, на държавите членки в тези а, групировки. Разбира се, има а, някои държави членки, които познават тези престъпления, свързани с а, насаждането на омраза и, а, теги, и те са обект на съдебно преследване. В други държави членки обаче не. Добре е всички държави членки да бъдат държани в течение на това какво се случва, каква е координацията а, чрез Европол, Евроюст. Има а, разузнавателни служби, които леко се отеглят в страни. А, но това не е само на европейско ниво, и на световно ниво, защото ако няма координация между тези а, разследващи органи а, няма изгледи за голям напредък. Особено като имам предвид новите тенденции в а, тероризма. А, знаем, че е, дори по време на предишните а, терористични атентати обмяната на информация е била нещо много важно. Сега, относно мрежите в интернет. Няма международно законодателство в тази област, на което да, да можем да се позовем. и законодателство свързано с забраната за насаждането на омраза. необходими са средства, които да бъдат предоставени за справянето с този проблем. Какво ще е необходимо обаче, за да се а, контролира тези групи, които се занимават с такъв а, тип дейност и съответно тези актове на омраза да бъдат а, забранени. Говоря за страните и в Северна а, Африка. това са страни, които са претърпели голям неуспех. Това са страни в много затруднено положение. С тях трябва да се работи съвместно. По отношение на тентата в Франция. Не разполагам с информацията, за да видим каква е реакцията от страна на Европейския съюз по отношение на този атентат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Уайнрайт за чудесното проучване, както винаги. Нямам някакво въпроса. Вие говорихте за прекурсори, за експлозиви. Сте е, установили, че има спад в използването им. Скоро е, има един регламент, който не се прилага достатъчно. Някои държави членки искат изключение. Казвате, че трафикът на оръжие се увеличава. Във вторник с Европо, Европейската комисия организирахме едно изслушване по трафикът на оръжие. За съжаление, Европол има много малко данни за трафика на оръжие в Европейския съюз, което е жалко. И не знам дали господин Керхов може да ни даде повече данни. Оказва се, че броят, че данните, с които разполагаме, не са достатъчни. И аз бих искала да зная за какви оръжия става дума, защото атентата с Калашников е различен а, от а, нападение с а, друго оръжие, което е било откраднато. Ще има ли реформа в директивата на оръжието, да, да се направи разграничение между оръжие като калашници и ловно оръжие. Това е необходимо, за да можем да защитим гражданите. Не бива да тормозим законните собствениците. Във Франция беше транспонирана директивата за оръжията можем да осигурим по-добро, по-добро транспониране на директивата и трябва да знаем дали оръжията, използвани от терористите, имат са откраднати или пък имат друг източник. Хубаво е да, знае, да имаме тези данни. В това проучване, е, както в едно друго проучване, което ни представихте, се оказва, че има увеличение на киберпрестъпленията, които са много опасни. Педофилията също така е нещо, което отбелязваме все в рамките на киберпрестъпленията. Какво можем да направим в тази област? Не съм сигурна, че този въпрос има отговор. Виждаме, че младите са рисков контингент. Те още не са достигнали своята зрялост. Те са много привлекателни за всякакви екстремистски организации. Какво можем да направим, за да се борим по-добре с киберпрестъпленията, за да има по-добро наблюдение, може би да има черен списък на опасните организации? Имате ли решение, господин Керхов? Можем ли да направим нещо и на по-нататък, господин Керков и аз като вас съжалявам за гласуването вчера за резервационните данни. 16 държави членки са готови да приемат документа, но комисията отхвърли доклада по неясни причини. Не разбираме защо. Сигурността на гражданите е основно право. Едно от първите права, едно от първите основни права и в този случай а, ние не успяхме да вземем решение в интерес на гражданите. Надявам се, че в пленарната зала резултатът ще е по-различен и 16-те държави членки ще могат да работят заедно, за да можем да постигнем по-добри резултати. Госпожа Индвел. Yes, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Уенрайт и на господин Дюк Керхов за годишния доклад, който според мен е много полезен. Може би не точно за чистите цифри, но, и, но по-скоро за обрисуването на тенденциите. И макар да има голям брой жертви, а, ние трябва да признаем, че все пак в Европа е много по-сигурно от гледна точка и безопасно от гледна точка на тероризма и в Съединените щати също. И това е нещо, за което трябва да сме благодарни. А, колегата ми току-що спомена за, един, а, за едно гласуване, за което тя съжалява. Аз ще се върна на него, но тук а, ние поискахме по- а, обстойна оценка на ефективността на антитерористичната политика. Но все още една запетайка не съм видяла черно на бяло в тази област. И затова, господин Дюкерхов, цялото ми уважение, всички тези години, в които ви познавам в настоящата ви позиция, в предишните ви позиции, всеки път вие идвате и ми и ни казвате, ни трябва още законодателство, още, още, още. Но аз пък искам да видя колко е ефективно настоящо законодателство, съществуващо законодателство, защото всяко, всеки един атентат, включително последния, демонстрират едно, единствено нещо, а именно, че а, нарушителите, атентаторите са вече познати на разследващите органи. Единият от а, м, заподозрените, който а, умря, е бил разпитван от ФБР. Тоест, те са имали подробна информация за пътническите данни на този заподозрян. И защо при положение, че те разполагат с тази информация, продължават да се случват тези неща и защо вие идвате тук при нас да ни кажете още веднъж, че имаме нужда от допълнително законодателство? Може би ще трябва да говорите и с колегите в Норвегия, да видите те как са отговорили на терористичните атаки и дали те са засилили законодателството си в реакция на това. Разбира се, решенията винаги са а, сложни. А, какво означава тероризъм? Винаги, вие говорите за мюсюлмански тероризъм, а тенденциите сляка следваща година показват, че са сепаратистски, националистически или както там искате да ги наричате като че ли всички сме обсебени от един единствен вид тероризъм. И едно нещо ми направи впечатление от казаното на господин Уейн Райт за а, социалните проблеми и дейностите по спестяване на средства не е до не, довело до по екстремистки насилия, мисля, че казахте. Чудя се как определяме това. Отворен е въпроса ми, нямам отговор. Движения които изглеждат като демократично изпра... избрани, Golden Dawn, Златната зора, а, или такива, които използват а, насилие, не, използват, не признават принципите на демокрация, даже рушат демокрацията, Златната а, зора. Не знам дали се етикетират като терористична организация, но те определено използват насилие и тук се включват и младите, които отиват в Сирия. Те не са извършили актове на европейска земя, но това наистина повдига въпросите за социално изключване. И накрая две бележки. Много говорим и аз самата го направих за младите, младите европейци, които са атентатори. Но искам да кажа и един нюанс да подчертая, че става въпрос за млади мъже. Не, че жените са много по-добри, но това е статистически факт, който трябва да отчетем, когато говорим за този проблем. Много млади мъже, много малко млади жени и по ПНР, PNR, по пътническите данни, много хора са разочаровани, че това беше отхвърлено. Причините не бяха а, неясни, поне за мен бяха пределно ясни, но а, трябва да видя този списък с 16 държави, които имат такива системи, но това не забранява и не спира държавите членки да извършват а, а, това така или иначе национално ниво и да развият своите системи. Госпожа Макентар, благодаря, госпожо председател. Първо благодарности на Европол за презентацията и за отличния и информативен доклад. Оценяваме го. Особено ме заинтригува абзацът посветен на повишеното използване на огнестрелни оръжия от редица терористични и организирани престъпни думи. Не съм първата, която ще го каже тази сутрин. Станахме свидетели на много атентати и стрелби в стрелби в редица европейски държави. Нелегалното производство, разпространение и доставки на огнестрелно оръжие е трансевропейски въпрос, изисква европейско действие. Необходими са ни технологии и средства, според мен, за да се борим с този тип терористични престъпления. <clears throat> Не искам да говоря а, толкова за Обединеното кралство, но при нас, доколкото разбирам, в последните години има спад на престъпленията с огнестрелно оръжие. Имаме специално звено, посветено на това, което а, се приема добре и постига успех. Може би по-скоро Интерпол, а не Европол се занимава с а, проучванията и оперативните данни в областта на огнестрелните оръжия, но може би господин Уейнройт би коментирал тази тема. Благодаря, господин Бронс. Господин Уейнрайт каза, че е имал голям брой потенциални и реални терористи, отиващи или връщащи се от Сирия. Европол също наблюдава ли и правителствата и институциите на държавите членки вътре в държавите членки, които а, стъпват отстрани на хуманитарната помощ, по-скоро в областта на финансирането на престъпна дейност. Уебсайтове и тероризма, който а, вие засегнахте и делата ви действително трябва да се а, приветстват, но има и политически послания, с които вероятно бихте не бихте се съгласили. Някои са политически, някои са етнически. Но в първата поправка в Съединените щати има разграничение между неща, които накърняват и други, които предизвикват към насилие. Говорим за индивидуалните а, терористи, като в френското религиозно а, училище и Брейвик в Норвегия. Как хора, които нямат връзки с другите, тези цитирани два случая, могат да бъдат предотвратени а, пред, как могат да бъдат спряни предварително, вместо да бъдат задържани след факта. Този термин, който употребихте понятието местно отгледани терористи, не се използва за тези в а, Северна Ирландия или в Баския – които а, извършват терористични актове в а, страната в Баския и в а, Северна Ирландия. Ще ви оставя да коментирате и това. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. И двамата ни оратори споделиха с нас една много интересна информация и презентациите им бяха интересни. видяхме тези, които са били арестувани и виждаме че а, обаче цялостната картина, свързана с заплахата от тероризъм, не се а, променя. Въпросът ми е, ако граждане дойде и ми ме попита, дали миграционните потоци към Европа имат някакво негативно въздействие или по някакъв начин са свързани с такова негативно въздействие, въздействие, отнасящо се до терористичната заплаха. Ако може да ми дадете ясен отговор. Сега ще трябва да помоля за разбирането на преводачите и ще помоля за разбирането на преводачите и да ни отпуснат още 10 минути, тъй като започнахме по-късно тази сутрин. Ще се опитам да ви помоля да дадете отговорите в рамките на 5 минути, защото нямаме време. Господин Ван Райт, благодаря ви. Благодаря ви за интересните въпроси. Няма да отговарям на всеки един от тях, но ще ги групирам по теми и области. Първо, дефинициите. Много прави бях господин Бронски Зенкирхов за това какво имаме предвид с тези а, дефиниции. А, ние ще го приемем това като съвет и ще се опитаме да го приложим в работата си. А, важно да се знае какво, какво радикализира тези хора. Ние сме включили това в доклада и днес говорим за това каква е степента на влияние на конфликтни зони като Сирия и други, каква е ролята на интернета, при какви условия действат тези хора в собствените си държави, дали става въпрос за ниво на безработица и така нататък. Освен това, трябва да кажем, че е, заплахата става все по-голяма, по-трудна за да, по-трудно е да бъде предвидена и контролирана. Има хора, които действат в интернет а, от името на някакви други групи или при, а, а, при някакви други подбуди. За актовете на насилие е, опитваме се подхода да упростен в тази област. Използваме националните дефиниции във всяка една държава членка. И всъщност в доклада си ние включваме всичките смесени подходи и дефиниции. Разбира се, е, проблематиката е доста сложна. Господин Роперо Лопес и други запитаха за заплахата в интернет. От няколко години Европол е включен в проекта Check the Web. Да проверим какво се случва в интернет. Увеличава се а, броя на радикализираните а, съобщения и послания. Увеличава се и броя на радикализираните привърженици по отношение на това какво можем да направим, за да разследваме по-добре тези престъпления в киберпространството, но разбира се, вързани са ни ръцете до известна степен от законодателството. Това е един друг въпрос, който не може да бъде обсъден днес. Имаме един много обещаващ проект с Съединените щати по отношение на наблюдаването отношение наблюдаване на на това, което се случва в интернет, степента на радикализиране на отделни лица в Европа и въобще да се наблюдават развитията, свързани с екстремистския тероризъм. Това става паралелно както и в Европа, и в Съединените щати има един проблем, който се появи наскоро. Става въпрос за информацията, която получавам от държавите членки. Разбира се, възоснова на тях, възоснова на данните се прави оценка на заплахите от тероризъм. Господин Макентайр спомена тези най-добри практики в Обединеното кралство а, може би ще развием и ние някакъв такъв подход на европейско ниво. Има е, идеи, които се зараждат а, и ние разчитаме много на информацията, която постъпва от държавите членки. По отношение на другите въпроси ще спомена а, едно нещо. Нещо, което каза господин Бронс. Как можем да предотвратим извършването на, на всички тези актове. В повечето от случаите ам, а, извършителите са известни, а, обаче в Бургас това не е така, защото извършителят не е бил познат на властите. Ам, ФВР не е тук, за да се защити по отношение на обвиненията на отправени в медиите. Има много отделни лица, които са известни на разузнавателните служби, на службите за сигурност. Но понякога те не могат да бъдат задържани, защото няма неоспорими доказателства, че те нещо са направили. И, и това, че след това извършват някакво деяние, не е а, било възможно да бъде а, предвидено от властите. Има много неща, които се виждат от а, форумите в интернет. Има и много а, лидери на отделни общности, които включват и такива местно отгледани терористи. Трябва и да се очерта една много ясна картина за това какво се случва в Европа, не да се говори само за ам, исляма. Uh, Няма да навлизам в дефиницията на местни, местно гледани терористи. Това са хора, които нямат непременно връзка с Ал-Кайда, но те не винаги са напълно самостоятелни, защото имат контакт с другите. Те са а, пътували, за Мера се говореше, че е бил напълно самостоятелен, но, но се оказва, че не е бил напълно сам. Това е въпрос на дефиницията. Дефиници, в дефиниция говори за група, за структура, в която влизат двама-трима. Трябва ли да се адаптира дефиницията с оглед на явлението? Госпожа Ромеро Лопес попита дали имаме нужда от нова стратегия. Мисля, че не. В областта на превенцията има нужда да актуализираме онова, по което постигнахме съгласие преди 5 години. Тогава нямахме много натрупен опит, когато разработвахме стратегията за превенция. Сега държавите членки са натрупали повече опит, както положителен, така и отрицателен. И трябва да си актуализираме стратегията. Разбирам, че комисията ще излезе със съобщение. Според мен, интернет е най-сериозният източник на проблем. Европол следи интернет, но не е достатъчно, няма достатъчно ресурси. Не може 27 държави членки да вършат това самостоятелно. Мисля, че трябва да обединим усилията си не, къде, не сме, къде не сме успели да свършим добра работа. Изграждането на партньорства, за да се свалят от интернет неприемливите вебсайтове. Да, възниква въпроса за свободата на словото, но искам да ви поканя да посетите някои вебсайтове и ще останете много очудени, както каза Роб може би най-важният аспект е свързан с промяна на отношението. Как да направим така, че у нези общности, които могат да говорят, да, да имат, да бъдат насърчени да разговарят с властите. искаме да има повече умерни гласове в дебата. Що се отнася до капацитета, нямам време да се занимавам с този въпрос. Много сериозен проблем е увеличаване на бюджета, за да се увеличи броя на осъдителните присъди. В държавите членки броят на осветителните причини е смущаващо нисък. Отбелязвам въпроса за данните и оръжията. Ще се опитам да убедя държавите членки да дадат повече информация. Що се отнася до киберпрестъпленията, мисля, че тук сме постигнали много повече напредък, отколкото сигурността в кибернетичното пространство. Госпожа Аштан предложи една стратегия. И смятам, че с Европол сме постигнали напредък. Заедно с това обаче една терористична група може да влезе в а, а, диспетчерска кула, в, а, и, в на централа и това може да има катастрофални а, последици. Един сериозен терористичен атентат е, може би не, не може да се очаква близко бъдеще. Аз лично смятам, че трябва да сме подготвени, що се отнася до резервационните данни за пътниците. Е парадоксално това, че въздухоплавателните компании са длъжни да дават такава информация, ние не можем да го направим. С държавите членки има възможност да се изгражда собствена база данни но в Европа и трябва да създадем условия за равнопоставеност, по-високо ниво на защита. Хората, които е, знаят къде искат да отидат, знаят къде да го направят. Е, Аз мисля, че в резолюцията, която прие Европейският парламент, не бях помолен аз да направя оценка и когато ме помолиха да докладвам за разнователните служби, службите за сигурност, аз не мога да го направя, защото е тази дейност излиза и извън компетенциите на Европейския съюз. Аз не настоявам за повече законодателство, но то трябва да се адаптира от време на време. Също въжи за критичната инфраструктура, за оръжията, за огнестрелните оръжия. Трябва да се адаптира политиката и законодателството, а не да се приемат нови-нови закони. Аз не съм от хората, които обвиняват за всичко ислямския тероризъм. Даже не съм и използвал такъв израз. По много мал, малък брой лица използват идеологията за свои цели, а те не са представителни за голямата общност. Миграционните потоци към Европа и тероризма – деликатен въпрос. Разбира се, използват се път, има възможност за законова имиграция. И възможно е да и, и това да е фактор за тероризма, само че в... не трябва да забравяме, че има а, белгийци, например, които са си родени в Белгия и които са белгийци, а, но са били а, привлечени и радикализирани. Благодаря ви, благодаря ви за това, че дойдохте и отговорите на въпросите. Благодаря на преводачите за разбирането, благодаря на колегите за участието. Следващото заседание ще бъде на 6 и 7 май. Приятен обяд!